So, uh, Добър ден. Добре, добре дошли на съвместното заседание на Комисията по външна работа и развитие. Първата точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Нямаме промени. Можем ли да приемем дневния ред в този вид? Второ, точка съобщения на председателя. Нямам съобщения на председателя и минаваме към точка трета. Тази, заради която сме тук, става дума за обмен на информация с Абдала Ханук, министър-председател на Судан. Колеги, бих искал да ви пожелая добре дошъл на този на това съвместно заседание за обмен на мнение с министър-председателя на Судан. Няма много членове, които са тук, тъй като в Европа са почив... е почивен ден днес, но тук имаме Имаме няколко души, които ще участват в това заседание. Господин министър-председател, Добре дошъл от името на Европейският парламент. Вашето присъствие е свидетелство за огромните промени, извършени през последните месеци. Новото правителство е символ на новата ера в Судан и новия етап на отношения между Европейският съюз и Судан. Сега давам думата на господин Вашчачковски, който е заместник-председател на комисията. Благодаря. Добре дошъл господин министър-председател на нашето заседание. Страните подписали Конституционната декларация направиха крачка напред към успех, към демокрация и стабилност и по този начин Европейският съюз ще следи отблизо временният преход и временният период на преход към демокрацията във вашата страна. Начинът по който с пътя, по който сте тръгнали, не е лесен, но той е много важен за бъдещето на Судан. Преходните институции трябва да функционират, за да се постигнат целите. Европейският съюз подкрепя Судан и ще продължи да подкрепя страната в името на благосостоянието на неговия народ. А сега давам думата на господин Тове. Благодаря, господин Вашиковски. Европейският съюз продължава да подкрепя суданският народ, въпреки политическите несъгласия с предишното правителство. Е, Европейският съюз е един от най-големите донори и подпомага Страст страната с, 9, с 99 милиона годишно за подпомагане, завръщане на хората, които са разселени и завръщането в страните им. 463 милиона бяха изпратени в страната с цел осигуряване на прехранване, стабилно не хуман... хуманитарното положение продължава да бъде лошо в много части на страната, тъй като има все още милиони бежанци и разселени е, лица. Целта е да видим по какъв начин можем да подобрим положението на тези лица по-тясното -по сътрудничество между нас ще, ще, спо, ще спомогне за развитието на страната. Това сътрудничество може да бъде в областта на борбата с климатичните промени, по-развита търговия, така че, господин министър-председател, кажете какви са вашите виждания за бъдещите отношения между Европейския съюз и Судан. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Господин господа председатели на двете комисия на Европейския съюз. За мен е, е голяма чест и удоволствие да вземам думата в качеството си на министр-председател на Временното правителство на Судан. В началото бих искал да благодаря а, и да израза нашата благодарност на Европейският съюз за постоянната подкрепа, която е оказва на а, борещия се судански народ по време на ди, диктатурата. вашата помощ ни спомогна за да постигнем до това ниво, на което сме днес. И мога да ви уверя, че вашата подкрепа е високо ценена от суданският народ. Бих искал също така да споделя с вас нашите приоритети, приоритетите на преходното правителство и предизвикателствата, пред които сме изправени, както и нашите очаквания за бъдеще. Преди да отбележа нашите приоритети, позволете ми да споделя нашето виждане за промените, които станаха преди няколко месеца в моята страна. Сигурен съм, че вие сте проследили отблизо случващото се. Промените са много дълбоки и те просто преструктурираха цялата страна. През последните 60 години ние сме минали през много преходни периоди в региона, но а, ние също така сме и шампиони по а, диктатурите и, диктат, и присъствието на, дикта, на а, диктаторите от 64-та година насам. Предишните диктатури мобилизираха предимно големите градове, докато тази последна диктатура мобилизира граждани от цялата страна, от юг, от север, от изток, запад, които се стекоха в столицата. Но също така тази, тази, тази промяна някак, някак се отразява и случващото се в целият регион. Предполагам, че следите отблизо положението в Ливия, Сирия, кризата в Йемен и така нататък. А промените в нашата страна станаха по мирен, по мирен начин. Ние не откликнахме на никаква а, провокация и не а, навлезахме в спиралата на насилието. А, про, про, промените бяха някакси пред, предвождани от жените и младите в нашата страна. Ние също така се борихме много, по много устойчив начин. Всеки път, когато смятахме, че движението някак си затихва, то отново се възобновяваше и все повече и повече лица се присъединяваха към бунта. Нека сега се наблегна на приоритетите, които ни очакват след един дълъг и труден процес. Успяхме да постигнем едно, една до една договореност за, за временно управление на страната чрез един административен съвет. Е, надявам, надявам се, че този преходен период ще бъде на висотата на, на нашия девиз, на девиза на нашия бунт свобода и мир, мирна демокрация. За нас основният приоритет беше да, прикри, да приключиме с войната и да изградим устойчив мир от тук нататъка. От ден първи на започване на новата ера работиме за това. Включително и е, с и е, Южен Судан. В крайна сметка ние бяхме една страна, в момента сме е, две страни, но ние продължаваме да смятаме, че сме една нация, която живее в две държави. И с държава, с която имаме в момента много добри връзки. Ние споделяме една много голяма, много дълга граница, 2000 км гранична ивица. Ние имаме обща история и споделяме много културни ценности. Съще, същевремен, същевременно обаче а, трябва да, да, да отчетеме и присъствието на военните формирования е, и се надяваме, че за бъдеще ще можем да имаме много добри сътрудничество и с тях и ще можем да откликнем и на тяхните очаквания. Е, що се отнася до е, създаване на е, хуманитарни коридори, за да може хуманитарната помощ да стигне до нуждаещите си. Миналата седмица бях в Дарфур и посетих а, а, лагери на бежанци. За пръв път а, наш, а, нашите са на тези, тези, тези, тези, които са в, в, в лагерите, имаха достъп и среща с а, представител на властта и мисля, че успях да ги уверя, че нещата биха могли да тръгнат напред. Ние в, в економическа гледна точка ние наследихме 30 години лошо управление, последици от много кризи, висока инфлация. криза, свързана с валутния обмен, почти разпадащ се банков сектор, така че един от нашите приоритети е да укрепим економиката и да, и да дадем нов, нов тласък на економиката. Судан е богата страна и ние бихме могли да постигнем е, стабилизиране на економиката и включително да постигнем е, бюджетен излитък. Също така трябва да се да се заемеме с преустрояването и, строи, административното строителство възстановяването на върховенството на закона и стабилност. Целта е да постигнем стабилност, за да може да има да се постигне справедливост и също така да могат жертвите на предишният режим да бъдат компенсирани. Също така наследство от предишният режим са средствата, които изчезнаха от страната и които са някъде в чуждестранни банки. Целта е да си ги възвърнем. Също така трябва да работиме за едно по-справедливо представителство в е, правителствените и управленческите структури, най-вече по-доброто и по-широкото присъствие на жените в е, Временния съвет е, от 11 е, души имаме две жени, те са християнки от копски происход, но все още има много да се много какво да се направи, за да има наистина добра представителност и да има равноправие и право, равнопоставеност. А, имаме и две жени министърки, но за пръв път и а, министъра на правосъдието на нашата страна е жена. Целта в бъдеще е поне 40% от магистратите в страната да бъдат жени. Това е, разбира се, крачка в правилна посока. Не сме постигнали все още това, което искаме да постигнем, но а, вървиме в правилната посока. Целта е да имаме по-широка представителност, да има да могат жените, младите жени. Да е, посещават университети там, университети, чието ректори, декани да бъдат жени. Някои ще кажат, това е амбиция на, преходното, е, на преходните органи. Може и така да е, но целта е наистина да постигнем устойчивост е, в, и в тази област. В продължение на години пър, бившият режим а, не работеше за а, правилните приоритети. Младите, заетостта. Ние искаме да направим всичко възможно, за да може младите хора да останат в нашата страна, вместо да поемат трудния път през Средиземно море към Европа. Целта е да създадем подходищи условия, за да може младите хора да останат, да имат бъдеще в нашата страна. Искам Искаме също така да обърнем много по-голямо внимание на социалните аспекти на управлението, на здравеопазването, на обучението, на възпитанието. В, в, в, в, в миналото много голяма част от нашите ресурси бе насочена към защита и отбрана. Сега целта е да се пренасочат тези средства към нашите приоритети, към човешките ресурси и Цел, следващата ни цел е също така да а, а, организираме така наречената конституционна конференция, на която да разглеждаме нашите, нашите приоритети, включително да е, подсигуриме и организиране на е, избори. И сега искам да се обър... да, да ви кажа няколко думи за предизвикателствата. Няма да ви описвам розова картина, няма да се опитвам да видя, че всичко е безпроблемно, откакто свалихме диктатурата. Далеч не е така. Изправени сме пред много предизвикателства и ще се опитам да ви ги опиша. На първо място е да гарантираме мира. И за целта се полагат много усилия. Много преговори се водят, има много военни групи и много международни участници са замесени но смятаме, че е дошъл подходящият момент за постигане на мир. Економическите предизвикателства остават основният проблем пред нас. Мисля, че президентът президентът Клинтън заяви, че економиката е луда по време на предизборната си кампания и аз съм съгласна с него. Имаме проблеми с а, държавния дълг, имаме проблеми с економическата криза, но едновременно с това финансиране на краткосрочен план на преходния период също е огромно предизвикателство за нас. Възстановяване на институциите, както на публичния, така и на обществения сектор, също са огромно предизвикателство. Сигурна съм, че внимателно следите въпроса за туристичните организации, финансирани от държави, и знаете, че този списък се изготвя от Съединените щати, че Судан фигурира на този лист и това за нас е много, много важно е премахването ни от този лист. Можем да си, въз, си обясним защо бяхме включени в този лист, но сега трябва да отбележим, че вече не сме държава, която подкрепя тероризма, дори напротив. Ние сме много мирна, обичаща мира нация. И ми се струва, че заедно с вас ще успеем да убедим американската администрация да извади Судан от този списък. Работим заедно с американските приятели за тази цел и се надявам съвсем скоро да успеем да постигнем положително решение, което да ни позволи да отворим страната за инвестиции и друго огромно предизвикателство е самият политически преход. Как да отговорим на очакванията на хората, защото очакванията на хората след края на диктатурата са огромни. И да отговорим на тези очаквания ще бъде огромно предизвикателство. Но най-добрият начин да го сторим е по прозрачен и отворен начин. За да привлечем хората с нас. Те знаят, че това е страшно голямо предизвикателство, но смятам, че заедно с тях ще успеем да се справим с него. Има и други свързани с приобщаването, създаването на истински национален проект за целият, цялата страна, но също така и гарантиране на демокрацията в нашата страна. И така постигам до последната част от кратките ми встъпителни коментари. Какво очакваме ние от нашите партньори както вече казах, високо ценим постоянната ви подкрепа през годините на борба срещу диктатурата и последно време редица представители на Европейската комисия и Министри на външните работи ни посетиха. Така че очакваме да продължим с едно много по-стратегическо партньорство с Европейския съюз. Съвсем накратко, позволете ми да ви опиша какво очакваме ние от това партньорство. На първо място бихме искали да подкрепите минният процес. Минните преговори са и политически, и не политическо, и техническо естество, но също така и с подкрепа за мирния процес и финансиране на възстановяването на страната след края на конфликта. На второ място мобилизиране на хуманитарни ресурси и ресурси за развитие по време на преходния период в Судан и се радвам, че от заседанието ми с представител на Европейската комисия тази сутрин стана ясно, че има намерение е да подкрепите тези наши усилия с повече финансови средства. На трето място, моля ви да ни подкрепите в усилията ни страната ни да бъде извадена от списъка за страните, финансиращи тероризма на Съединените щати. А в дългосрочен план бихме искали да подкрепите суданската економика чрез инвестиции, економически партньорства продължение на дълги години страната беше затворена за външни инвестиции заради политиката, която водеше предишният режим, а сега бихме искали европейските компании, европейските капитали да, да отново да дойдат при нас. Има огромни възможности в построяването на а, инфраструктура, мостове, пътища. Също така има и огромен потенциал в областта на селското стопанство. Също така се надяваме да ни подкрепите в областта на изграждането на капацитет, т.е. да ни подкрепите в, изгра... в то новото изграждане на институциите ни. В заключение, Судан се надява да може да разчита на сътрудничеството на международната общност и на нашите партньори и в частност бихме искали да изградим стратегическо партньорство с Европейския съюз. Това, което се случва в Судан е ново възраждане и смятам, че е общ стратегически интерес и за нас, и за вас Судан да успее своя преход. По този начин ще имаме огромно въздействие за целият регион. Нашите непосредствени съседи ще бъдат пряко засегнати, но ще бъде засегнат и региона като цяло. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да се изкажа пред вас. Uh, thank you. Аз ви благодаря, господин министр-председател. Благодаря ви за вашите думи за начинът, по който описах предизвикателствата, но и надеждите си в началото на нашата размяна на мнения. И сега започваме с присъстващите координатори, членове на Европейския парламент. Ще дам думата и на представители на Европейската комисия и на Европейската служба за външна дейност. Разбира се, ще дам думата накрая отново и на министър-председателя. И започваме с координаторите, които присъстват тук. Давам думата най-напред на господин Галер от НП. Thank you very much and... Много ви благодаря и добре дошъл, господин министър-председател, тук в Европейския парламент. Радваме се да посрещнем представители на новото правителство на Судан. Член съм на Европейския парламент от 20 години и винаги съм бил член на съвместната парламентарна асамблея Европейския съюз АКТП. И може да си представите колко пъти за тези 20 години сме обсъждали положението в Судан. И за съжаление, не винаги тези, е, този диалог беше приятен с представителите на вашето правителство и представителите на други вакански държави. Така че се надявам вашето правителство да бъде едно ново начало в взаимоотношенията ни. Не можем да променим миналото, но можем заедно да работим за едно по-добро бъдеще. Имам много въпроси към вас, но ще трябва да се ограничат, защото и другите колеги ще искат да дам е, зададат въпросите си. Споменахте Дарфур. Знаете, че темата ни вълнуваше в продължение на доста години. Бих искал да ви попитам какви конкретни мерки обмисляте в сътрудничество с международните хуманитарни организации и Европейския съюз, за да подобрите положението там? Споменахте вътрешно населените лица. Имате ли конкретни планове за връщане на тези хора по регионите им на происход. И освен посещението, което споменахте, как възнамерявате да възстановите доверието в този регион, доверието към централното правителство в Хартум? Бих искал да засегна и взаимоотношенията ви с Южен Судан. Няма да спомена, да засягам събитията там, но това, което се случи и въобще тема, която е важна и за вас, и за Южен Судан е износът на петрол. Знаете, че а, повечето от петролните залежища са в Южен Судан, а тръбопроводите и сиродопристанището, което е в, на ваша територия, така че се надявам за дългосрочен план да се е, изготви сътрудничество, което да благодарства и двете страни. Какво е положението към момента? Функционира ли износа на петрол? Споделят ли се печалбите? Какво е договорено? Изобщо има ли е, решение, което да облагодетелства и двете страни? Ще спра тук, ще има и други въпроси след мен със сигурност. Благодаря ви. Okay, and I'll give uh, the floor to Mr. Helvini. I don't see him at the moment. He just left. Okay, uh, then we go on to Mr. Mixel. Uh господин Миксел от Социалистите и демократите. Благодаря ви, господин министър председател че сте днес сред нас, за да ни осведомите за последните събития в вашата страна. Разбира се, и аз ви желая успех. Имам два въпроса към вас. Съвсем лаконично споменахте финансовите трудности, под които сте изправени. Очевидно, че липсата на средства възпрепятства държавата от, от това да предоставя основните услуги, които една държава би трябвало да предоставя. И това пък е, са основните искания и очаквания на хората. Така че как смятате, че може да се оправи положението с бюджета в страната? И вторият ми въпрос е по съвсем друга тема. Доста дълго време имаше притеснения с, с, с разпределението на водите на река Нил. Особено при запълването на големият язовир в Етиопия. През последната седмица чухме доста положителни новини и бих искал да чуя каква е вашата оценка. Колко оптимистично гледате на възможността да бъде разрешен този спор, за да не се стигне до политическо напрежение по трите засегнати, сред трите засегнати държави, но също така и за економическото ви развитие. Благодаря ви, господин Симосевич от Социалисти демократите. Благодаря ви, господин министър-председател. Като бивш министър-председател на Полша, мисля, че мога да си представя през колко големи трудности са изправени днес и колко голяма лична отговорност носите. Внимателно следя събитията в страната ви вече от 40 години и то по лични причини. Преди 40 години, докато работех в университета в Варшава, имах господин, приятел от Судан, господин Абдик Малик Албарей, който направи докторат си в университета на Варшава и тогава, от тогава започнах лично да се интересувам от случващото се в страната. И също така за мен беше много тъжно да видя преди 30 години как се възцари във вашата страна диктатурата. Напълно съм съгласен с списъка от приоритети, които ние описахте т.е. гарантиране на мира, гарантиране на економическото развитие и економическия растеж, за да може да отговорите на базисните очаквания на населението. И това е съвсем естествено и много важно. А на десето място в списъка си споменах демокрацията. Разбирам колко е трудно да се говори за демокрация и да се изгражда демокрация след толкова травматични, често трагични събития, като преживяното от вашия народ. Но прав ли съм или греша? Смятам, че огромните протести, които доведоха до падането на диктатурата, бяха предизвикани не само от престъпленията на диктатора, но и от много ясни искания от страна на народа. От искания техните права да бъдат зачитани и да се възцари истинска демокрация в страната. Може ли да ни кажете също така до каква степен опитът в съседните ви страни и в частност опита на Етиопия може да ви служи за пример? Тъй като и Етиопия, подобно на Судан, има много тежка история, но постигна много големи успехи в реформирането на политическата си система и успя да сключи мир с една от съседните държави. Смятате ли, че в някакъв степен поне може да последвате примера на Етиопия? Благодаря ви. Председателя, благодаря. Ще дам думата на още двама депутати, след това на Европейската комисия и на външната служба. И след това ще продължим с господин Хамдук. Благодаря. Е, господин министър-председател, искам да ви задам е, труден въпрос. Е, предполагам, че ще се почувствате неудобно. Историята е трудна, но винаги има измерение свързано с срама. Та въпросът ми е, кой трябва да се срамува от съдбата на толкова жени и деца по цял свят, включително и в страната ви, както и в моята родина? Судан е деветата по големина страна от гледна точка на убийства на деца. Едно от три момичета. В моята родина Бургина Фасо ние сме на предно място, на десето място. Освен това, в Судан е, има опасност от престъпления, свързани с пола на всяка възраст. Гледах в Фейсбук за какво се говори за момичета. Има цени примерно 130 долара или две Тойота, за да може дадено момиче да стане десета жена на някой. Тази година прочетох, е, че момиче е било осъдено на смърт, е, защото е убило с мъж е, съпруга си. Това е наложено от обществото. Тя го убива с нож в кухнята. Та, проблем, подобен проблем възниква за едно от три момичета. Може би е, във вашата страна трябва да има такава възможност за едно от три момичета, ако бащите им ги пращат на училище. Момичета трябва да се чувстват закрилени, увластени и именно това искаме и ние да видим. Ние трябва да добавим към економическите приоритети позицията на жените. Трябва да се подобри образованието на момичетата в Судан. На тях все още не им се предоставя възможността да ходят на училище. Въпросът ми е следния. Какви спешни действия ще предприеме вашето правителство, за да може жените и момичетата да не бъдат насилвани да се оженят, някои от тях още като деца? Та, каква, по какъв начин правната система ще се приспособи как е, вашето правителство възнамерява да работи с организации като УНИЦЕФ, за да овласти младите момичета, да им даде възможност да ходят на училище и да получат всичките възможности, каквито предполагат. Искам да кажа, че в Буркина Фасо едно от две момичета е, ги женят на сила преди 18 години и аз може да съм била една от тях. За щастие баща ми ме прак на училище. Какво бъдеще си представяте за дъщерите си? Как ние можем да ви помогнем? Председателя е господин Мандал от Европейската народна партия. Благодаря. Е, много се радваме, че сте сред нас в Европейския депутат, господин министър-председател. Това за нас е чудесна възможност да поговорим и, бих казал, да погледнем в една и съща посока – Искам да се възползвам от тази възможност, за да ви задам следния въпрос. Какви са връзките на Судан с Китай и с Русия? Искате ли, можете ли да ни кажете отвътре какви са намеренията на Китай и на Русия или какво ви предлагате? Какво предлагат те на вашата красива страна? председателя. Сега давам думата на Европейската комисия, след това на външната служба. Да, вие представлявате Европейската комисия, добре. И след това ще дам думата на господин министър-председателя. А, извинете, не ви видях, казва председателя. Благодаря, господин председател. Въпрос от европейски депутат. Аз се бях записал първо, после реших да не задавам въпрос. Предвид ангажиментите ми няма да мога да остана до края на настоящето заседание. Искам да задам въпрос, едва ли обаче ще мога да изчакам отговора. Тъй като имам възможност все пак да взема думата, набързо ще ви задам въпрос. Вие изложихте един състоятелен списък от приоритети за развитие на страната ви. Съвсем основателно посочихте колко е важен мира, колко е важна гласността, колко е важно страната да се управлява както трябва. Подчертахте и значението на институционалния капацитет. Задавам въпроса си в качеството си на съпредседател на Парламентарната асамблея Европейски съюз Африка и Пацифика. Тоест, ние работим съвместно по много приори... партньорства. Е, господин министр председател, е, вие отправихте предизвикателство. Говорите за стратегическо партньорство между Европейския съюз и Судан. Дали е, все пак едно регионално партньорство не би могло много по-мощно? По този начин с такова партньорство ще се укрепи мира и разбирателството, като се засили институционалния капацитет по силата на такова регионално партньорство може би ще се постигнат в по-голяма степен целите, които посочихте. Председателя, благодаря. Сега ще дам думата на министър-председателя. Uh, благодаря, господин uh, председател. Благодаря и на депутатите за зададените въпроси. На първия въпрос. Uh, на първия въпрос за Дарфур и за вътрешно разселените лица. Какви мерки взимаме, за да създадем доверие подхода ни към мирния процес ни накара да създадем четири комитета. Е, те вървят по четири е, пътища или бих казал, че сме им възложили четири задачи. Първо, економическо и социално развитие. На второ място, правни въпроси преход, правосъдие и компенсация. Трето, политически въпроси, управление на страната и на четвърто място е, разпоредби, свързани с сигурността. Основното ни намерение е да е, се справим с е, коренните причини за конфликта, за да се създадат основи за устойчив и траен мир. Бежанците, вътрешно разселените лица е, са симптоми е, за една криза. Ако някои лица са принудени да напуснат домовете си, то ние трябва да се справим с, е, с корените, с причините за това. И а, това не е въпрос само на елита, това не е задача само на столиците, но а, това засяга е, и е, въпросното население. Така че е, сега аз не осъществявам само едно посещение, а по-скоро да изразя техните интереси. Ние се допитахме до тях, така че за да има мир, ние искахме да чуем и тяхното мнение. Тяхното мнение е добре дошло. Върви се дълъг път, докато се постигне доверие. И когато ние се срещнахме с тези лица, искам да ви кажа, че тази среща беше много кръсноречива. Върнах се е, от Хартум с впечатлението, че е, е, е, има поврат, че набираме нова инерция. Няма да има смислен мир, ако ние не чуем техния глас. И ние ще чуем този глас. Е, колкото до връзките с Южен Судан, е, е, петрола винаги е бил източник е, на средства за нас. Има нефтопровод и към Южен Судан. И ние се надяваме, че не само нефта, но и граничните пунктове, които са 6 на брой, ще бъдат открити, ще бъдат отворени търговията между нашите две нации може да помогне двустранно. Както казах, е, това е най-дългата граница е, на нашата страна. Е, ние наричаме тази граница връзка, колан между двете страни. Аз се срещнах с президента на Южен, Коран, на Южен Судан и ние искаме границата да бъде граница на мир и благоденствие, а не граница на конфликт. Е, толкова е, много граници трябва да не бъде граница на пазара. Ние искаме да има движение на хората между двете страни и работим за целта. А, втория въпрос във връзка с We collect about six... за данъците. Тази област е много важна. Е, в момента е, данъци са 60% от БВП. Това е, е скандално. Не може да се управлява страна по този начин. Много хора не си плащат данъците, дори публични дружества не си плащат данъците. И ние сме твърдо решени да предприемем сериозна реформа. Министъра на финансите е, е, създаде комитет за данъчна реформа. И е, на следващото заседание ще обсъдим доклад с конкретни мерки, за да се справим с неплатените данъци и ще се постараем да ги приложим на практика. Колкото до водите на река Нил, как се разпределят те между три страни, дали съм оптимист или песимист, аз съм твърдо оптимистично настроен. Нил е възможно за три страни, за Етиопия, Судан и Египет, за да е, има взаимна изгода и за трите страни. И аз съм сигурен, че вие наблюдавате преговорите, които се провеждат, които се проведоха миналата седмица във Вашингтон. Домакин бяха Съединените щати. Ние разработихме пътна карта. Ще се върнем на 15 януари. Надяваме се да постигнем споразумение по технически въпроси как да се управляват водите, за да се напълни язовир и как да се управлява този язовир. А... А, въпрос от България, ако правилно разбрах. Right. Вие сте напълно прав. Е, за десетки хиляди, за милиони е, животът беше много труд, но, както казах, всичко опира до свободата. До свободата, до правосъдието и до мира. Така че, свободата и демокрацията са ключ. Ключ е, за оцелелите. От е, първите дни на своята независимост е, искам е, да изправя една грешка, да се възползвам от възможността, за да поправя една грешка. когато говорим за Африка, говорим Гана като първата независима страна в Африка, но това не е така. Судан е, постигне независимост 56-та година. Е, понякога хората говорят за Африка на юг от Сахара, а ние сме на север от границата на, на Сахара. Но Судан е, има общество с е, много активно политическо общество, след като възстановихме демокрацията, политическите партии се оказаха много гъвкави, много устойчиви. Е, има масово движение отвъд политическите партии. Както казах, това движение се предвожда от мъже, от жени и именно е, това е, поддържа жизнено цялото общество. И аз мисля и се надявам, че сте съгласни с мен, че демокрацията е е, процес, на който някой не може да те научи. Е, трябва практика. Не може някой да те учи. И ние се учим от практиката. Но е, процесът понякога не е подреден и структуриран, но ние сме твърдо решени да създадем демократични институции. Знаем, че не е лесно, трудно е, процесът не е линеен, но Милионите, които излязоха на улицата, се стремяха именно към това да се създаде демократична и справедлива страна с върховенство на закона, с добро управление и така нататък. На четвъртия въпрос, на четвъртия въпрос свързан с образованието на момичетата, възможностите за момичетата. Напълно съгласен с вас. Не може тази ситуация да продължава. Ние не можем да го допуснем. Както казах, Ние искаме да вървим в тази посока, но трябва да се направи още много, особено особено във връзка с образованието и здравеопазването, но най-вече образованието на децата. Защото е, когато момичетата са образовани, нацията е образована. Е, но ние не храним иллюзии, е, трябва да се направи нещо много повече. Та искам да ви кажа, ако можете да ни помогнете, помогнете ни с средства, особено за образование и здравеопазване. И аз мога да ви уверя, е, че когато определяме приоритетите си, 70-80% е, от нашите средства са за сигурността. Но ние искаме тази тенденция да се преобърне и да насочим пряко средства към образование и здравеопазване. И тогава можем да се занимаем и с въпроса за жените и за тяхната дискриминация и така нататък. Връзката, е, връзките с Китай и с Русия през е, последните десетилетия Китай е, беше много важен партньор за Судан, те са важен партньор в проучванията за находища на нефт, но основен въпрос е дълга. Судан има задължение около 56 милиона, като значителна част от този дълг е към Китай. Това съответно води и до много проекти в страната. И в встъпителните си бележки аз казах, че искаме външната ни политика да се ръководи от интересите на Судан. И вие ще наблюдавате това внимателно. Ние е, няма да се притесняваме да повдигнем какъвто и да е било въпрос, с която и да е било страна. Ние се ръководим от желанието на нашия народ. Ние отговаряме за съдбините на страната. Очакваме партньорства, които са стратегически, но все пак изхождаме от интересите си. Това ще определя взаимоотношенията ни с тези две страни. И последния въпрос. Последният въпрос беше, доколкото разбрах, за партньорството в цели регион. Да, напълно сте прави. Ние трябва първо да оправим нещата вкъщи и тогава в целия регион. В миналото ние създавахме проблеми за всички наши съседи, но сега искаме да изграждаме взаимоотношения възоснова на уважение, на взаимно уважение – и предполагам, че с подобна решимост ще създадем партньорства, е, които ще ни дадат възможност да бъдем глас на разума, на добрите отношения, на мира в целия регион. И по този начин ще създадем един по-голям клуб. Е, отстрани ще работим с е, други държави и смятам, че е, това ще бъде една добра възможност, е, за да работим е, с, с други страни, добро партньорство с Европейския съюз в рамките на настоящото партньорство. Благодаря, господин председател. Председателя, сега ще дам думата на заместник председателя господин Вършиковски. Благодаря. От името на двете комисии, Комисията по развитие и Комисията по външни работи, благодаря ви за това, че дойдохте в Европейския парламент, че споделихте информация за положението в Судан в момента. Какви са ви приоритетите, какви са плановете ви да промените страната, как да постигнете демократични решения в страната ви? Искам да ви кажа, че като е, депутат, избран от християнска страна в Европа, за мен е особено удоволствие да чуя, че има представители на коптите в е, е, вашите власти. Надявам се, че това е само начало на нашето сътрудничество. Надявам се за бъдеще то да бъде плодотворно, и от взаимна изгода, както за Судан, така и за европейците. Още веднъж ви благодаря за това, че ни отделихте време. Благодаря. С това изчерпахме дневния ред. Закривам заседанието.